да преминем към следващата точка от дневния ред, да чуем министър-председателя на Черна гора. Радваме се да ви приветстваме тук, господин Дюканович. Това е първото ви посещение. В продължение на 25 години на различни постове сте носил отговорност за вашата страна. Знаем, че в момента сте в предизборна борба но има въпроси, които са много важни за Черна гора. Членството в Европейския съюз, НАТО, съдебната реформа. 24 глави за преговори са отворени, което означава, че преговорите вървят конструктивно и ние от нашата комисия ги следим. Констатираме е, също така сте под натиск е, от страна на трети държави по отношение на членството ви в НАТО. Желаем ви а, сила, за да издържите на този натиск. Сега ще ви помоля да вземете думата веднага, за да може след това да ни остане време за дискусия. Заповядайте, имате думата. Poštovani gospodine Brok, cijenjeni poslanici, članovi Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, dame и gospodo. Уважаем господин Брок, уважаеми депутати и членове на Комисията за външни е, отношения, за мен е удоволствие и чест да съм тук и да говоря от името на правителството на Черна гора. Това е потвърждение на ангажиментите на Европейския парламент за разширяването и също подкрепата за целите ни за бъдеще. Това заседание с членовете на Европейския парламент в година, в която отбелязваме 10-та годишнина от независимостта, е потвърждение, че сме в правилната посока в нашата политика, държавна политика. И смятам, че в момента, в който провеждаме заседанието, наистина то е много належащо, тъй като излиза докладът за 2016. Той ще излезе през октомври, т.е. след нашите парламентарни избори ние насърчаваме политиката на диалог, и е, правителството също насърчава споразумение с основните лидери от опозицията за честни и справедливи избори. Освен подсилване на политическата стабилност в страната, мога да кажа, че политическият живот се характеризира с едно политическо мнозинство относно економическите и демократични разбития в държавата. Парламентът се ангажира за стабилизиране и асоцииране и ще има резолюция за Черна гора до края на тази година и ние вярваме, че ще имаме положителни резултати от споразумението, свързано с изборите. Със сигурност знаете, че аз поканих опозицията да се присъединят към правителството и им предложих ключови министерски постове, за да се следи да няма злоупотреба с държавни фондове за цел избори. Такива са случаите с министерствата. Такива постове дадох в земеделието, в Министерство на труда и здравеопазването. Тези хора приеха съответно и дори имаме заместник-председател на правителството. Освен това, а, има много постове в опозиция, от опозицията в местните власти. Идеята беше да се търсят решения на проблемите, заедно, чрез диалог с институциите и с системата. Успяхме да премахнем недоверието на опозицията, което наблюдавахме по време на предишните избори и така продължаваме от референдума за независимостта насам. Обеден съм, мога да ви гарантирам, че препоръките на Европейския парламент са важни и служат за наша цел те са ни насоките за бъдеще в цел е, интеграция. Благодарим на вашата институция за интереса към нас и също ви благодарим за признаването на качеството на нашата дейност. В тези моменти на големи предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, идеята за обединение и разнообразие е постоянна и трябва да бъде водещата ни светлина. Тази цел за разбиване на Европа е много важна, особено за Черна гора и ни служи за пътеводител при изграждането на реформите. Черна гора се опитва да постигне нужните европейски ценности и също да спазваме ключовите елементи на европейските политики. Дълбоко съм убеден, че политиката по разширяване е ключов фактор за политическа стабилност, економическо и демократично развитие на Западните Балкани. Приоритетите, свързани с бъдещите цели на Черна гора, са подобряване на правовата държава, на върховенство на закона и подсилване на инфраструктурата, създаване на една добра среда за чуждестранни инвестиции, конкурентоспособност на бизнеса и създаване на нови работни места. Това са основните елементи, които ни мотивират да даваме най-доброто от себе си в работата и да спазваме задълженията по процеса на присъединяване. Разбира се, и ние сме изправени пред социално-економически предизвикателства. За Черна гора е много важна да наистина да се присъедини към НАТО и има, това ще има много силен положителен ефект върху целият район. Смятаме, че резултатите до сега в процеса на присъединяване ще ни даде възможност за присъединяване. Отворени, отворени са 24-те глави по присъединяване и е, съответно се обсъждат в момента борбата с корупцията и организираната престъпност. Но имаме нужда също и от повече развитие на инфраструктурата. И ние продължаваме с устойчивите социално-економически промени. Това ни дава ам, законност за продължаването на процеса и сме готови да отворим други глави до края на тази година като се има предвид процента а, на изпълнение на предишните и също целите, изго... целите представени за 29-те глави на преговорите. Много е важно за бъдещите очаквания на, пре... на процеса на преговорите да имаме добро сътрудничество и с словашкото председателство, както разчитаме и на подкрепата на всички ваши държави. Надяваме се да отворим още няколко глави до края на тази година. Подкрепяме също Надяваме се да получим подкрепата на европейските институции за приключването, затварянето на някои от първите глави в преговорите. Това е символичен знак за подкрепа на процеса на присъединяване. Много е важно за насърчаването на едни устойчиви действия да има едни партньорски насоки, които са дадени от европейските ни партньори. Това е важно и за нашите съседи. Ако ние се ангажираме да приложим реформите и да спазим европейската система на ценности, това веднага се забелязва в Европейския съюз. Вратите на Европейския съюз се отварят и а, можем да пристъпим нататък. Слагаме акцент върху преговорите, свързани с 20, глава 23-24 по новия подход и също изпълнението на 83-те основни елемента. Със сигурност сте забелязали, че в априлския доклад на Европейската комисия се казва, че Черна гора е на правия е път за постигане на ключовите елементи и изпълнение на препоръките за бъдещи действия. И също в подобна, подобна констатация се прави по глави 23-24 на национално ниво, където се счита, че над 80% от исканията са изпълнени. Над 60 правни реформи са направени от септември 2013 до юли тази година и също изградихме няколко институции за борба с корупцията, основният прокурорски офис и те вече допринасят за ефективната борба с тази корупция. За също ефективността се дължи и на броя на увеличените разследвания и също а, съдебните решения, които са взети по случаи за корупция и за организирана престъпност. А, тук сумите, които са а, взети от санкции и други, са на 23 милиона евро. По исканията за поглави 23-24 имаме а, наистина много голямо постижение, над 83% е изпълнено и ние ще се средоточим най-вече върху чуждестранните инвестиции и подобряване на обстановката в това отношение. Относно интеграцията, все още слагаме акцента върху качеството, а не бързината на реформите цялата комплексна политическа обстановка в Черногора днес, както и в целия регион, е свързана с стабилността и с законността на економическото развитие в Западните Балкани. А особено ако си даваме сметка за проблемите в Европа, иммиграционните Брексит, както и терористичните заплахи, те насърчават десните крила на различните политически течения и нашият, един от нашите приоритети е да изградим един стабилен контекст на региона с нашите партньори. Черна гора поема ролята си много сериозно в това отношение. И също трябва да разчитаме на всички други държави от Западните Балкани, когато говорим за този процес за присъединяване. Европеизацията на Западните Балкани е от ключово значение за Европейския съюз. Като се има предвид другите проблеми, смятам, че това е едно постижение за Брюксел приемането на европейските стандарти и правила в нашите държави, базирани, базирани на демокрация, не само в нашия район, но въобще те са важни за цялата стабилност и сигурност в Европа. Трябва да продължим същата насока като процеса от Берлин и а, трябва, по този начин ще обогатим европейските политики с а, това, което ние сме направили в нашия район. Трябва също да имаме съвместни инфраструктурни проекти и а, свързващи коридори, които са част от европейските коридори. Също трябва да а, създадем нужните елементи, е, за да осъществим върховенството на закона в нашите държави. Економическите цели са да се осигури един устойчив постоянен ръст със създаване на работни места. Средната заетост в Черна гора през изминалите 10 години е 3,2%. Економическите реформи за периода 2016-2018 ще се съсредоточат върху увеличаването на конкурентоспособността на нашата економика чрез прилагане на структурни реформи и а, създаване на нужната инфраструктура с цел да се привлекат повече чуждестранни и местни инвеститори и също да се съсредоточим върху а, ключовият потенциал за развитие така както се предвижда по препоръките от Европейския съюз. Също пътната инфраструктура, туризма, енергийната инфраструктура, това са нашите приоритети, те са и европейски. И трябва да се гарантират международ... дългосрочната стабилност и развитие. Също трябва да се увеличи конкурентоспособността на нашата данъчна политика и на социалната ни политика. Работим също и към по... създаването на една по-устойчива е, економична среда. Дами и господа, Черна гора ще продължи да, да представлява европейските интереси в Западните Балкани и да насърчава а, сигурността и ще м- спазва ангажиментите си към европейските институции с социалната рамка, повишавайки доверието на нашите граждани в Европейския съюз. Благодаря на докладчика господин Танок, както и на комисията за присъединяване на Европейския парламент, председателство на госпожа Тот. Европейският парламент заедно с своите препоръки с другите институции, са нашите пътеводители по пътя напред. Не можем да постигнем целите без подкрепата на Европейския парламент и другите европейски институции. Само с, пълен, с такъв диалог ще постигнем пълноправно членство в Европейския съюз. Ние имаме вашите насоки в дългосрочен план за развитие на района за гарантиране на мир, стабилност и економически ръст в района. Благодаря ви за вашето сътрудничество. Äh, Благодаря ви, господин министър-председател, за изложението. На 25-ти канал, между другото, беше превода от Черногорски, не на канал 28, но нека. Нека сега да започнем дебата. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, от името на ЕНП бих искал да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия Смятам, че за нас е изключително важно да можем да обсъждаме въпросите от общ интерес с хора като вас. Бих искал да поздравя вашата държава за отличен начин, по който подходихте в преговорите. Говори, казахте, че нови глави трябва да бъдат отворени, нови преговорни глави, ще имате възможност да продължите в това отношение. Бих искала да поздравя също така Черна гора за подписването на протокола за членство в НАТО. Вашата държава, както и останалите държави в региона, отдават голямо значение на това членство. Вашата държава споделя позицията на Европейския съюз по отношение на външната политика и най-вече по отношение на санкциите срещу Русия а това не винаги се случва по този начин в региона. Във връзка с разширяването на Европейския съюз. В много специално положение сме. В началото на годината нидерландското председателство щете за излишно да споменава каквото идея за разширяването. Сега словашкото председателство все пак включи сред приоритетите си разширяването на Европейския съюз. Председателят Юнкер така и не намери възможност един път да пусне думата разширяване. Как гледате вие на това? Какво мислите вие и вашите граждани? за този транлив път по пътя към разширяването. Благодаря. <clears throat> Uh, господин председател, добре дошъл, добре дошъл господин Джуканович. Като постоянен докладчик за Черна гора, ви благодаря за вашата реч. От името на моята група, европейските консерватори и реформисти, които подкрепят разширяването към Западните Балкани, трябва да кажа, че е, вие сте изключителен а, премьер и лидер на Западните Балкани. И очевидно един от а, основателите на Черна гора след успешните 10 години независимост. Искам да ви поздравя за това, че имате правителство на включването, да ви поздравя за вашия подход, който е нов и благороден. Това е подход на доверие към избирателите. Вие ви очевидно успешно успявате да поддържате процесите на стабилизиране на Черна гора и независимо от борбите на партиите в коалицията. Радвам се много, че е, процесите в вашата държава продължават е, добре. Обединеното кралство, въпреки Брексит, е, подкрепя тези процеси на двустранна основа. Опозицията референдум. В момента аз се борих по време на, на кампанията за Брексит, за оставането на Обединеното кралство. И Знам, че въпросът е много емоционален и много е трудно да се намери начин да се е, е, съобщават фактите на обществото в една такава кампания. Е, е независимо от е, от това дали ще има референдум за присъединяването към НАТО. Е, аз е, е, приветствам вашия подход към Косово и вашето скорошно изказване за демаркационната линия по границата. Косово е важен играч и е важно да се поддържат приятелски отношения с Косово. Надявам се, е, проблемите с Косово за границата ще могат да бъдат решени скоро и добре. Изборите ще бъдат на 16 октомври, точно след един месец, считано от утре. Е, те ще се проведат при една изцяло ревизирана е, правна е, рамка. 214 бяха общо измененията, така че на практика избирателната система е напълно нова, нова е подхода към номиниране на кандидати за листите, така нататък. Както казах е, в предишните си доклади, както казах, от 7 години съм постоянен докладчик е, и ще продължа да бъда такъв за страните кандидатки от Западните е, Балкани. приветстваме добрите новини от Черна гора за економически напредък, въпреки проблемите с туризма в момента, е, независимо от големия брой беженци, които преминават през Балканите, въпреки всички проблеми, вашата економика стабилно расте огромен е вашия напредък с борбата с корупцията, установяване на върховенство на закона. Това всичко е важно за присъединяването към Европейския съюз. Но като постоянен докладчик от 7 години насам, ам, и, и, и наистина много, много съжалявам за резултатите от Брексит. Аз се борих срещу излизането на, на страната а, и мисля, че а, няма да бъде а, подходящо да продължа да бъда постоянен докладчик, особено когато моята страна задейства член 50, но искам да ви а, а, помоля, не, не оставайте резултатите от Брексит да повлияят на а, процеса на вашето присъединяване. Аз смятам, че членството на вашата страна е както желателно, така и важно. Искам да ви окоръжа да продължите е, процеса, независимо от това какво е решението на моята страна, за което аз пак повтарям, кажалям. Благодаря ви, доктор Танок, е, е, благодаря за думите. Развълнуван съм от това, което казахте. Благодаря. отношение на присъединяването, е, Черна гора има отворени 24 преговорни е, глави и е най-напредната страна в процеса на преговорите. Искам да кажа това, за да избегнем а, е, недоразуменията, а, които могат да възникват над, както се оказа в хода на подготовката за срещата в Братислава. Искам да ви помоля да бъдете малко по-кратки в дебата, защото точно в 9 часа трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. А, нека да оставим достатъчно време на премиера на Черна гора да отговори. Сега господин Ван Дален а, има думата. Благодаря ви, господин председател. Като либерален демократ за мен беше привилегия да посетя вашата страна това лято по покана на Андрия Попович. За първи път бях в Черна гора и видях, че това е доста добре организирана държава. Вие сте в процес на преговори с Европейския съюз а, и на практика, на практика в момента сте член на НАТО. Моят въпрос към вас е следния. Това е факт, който не се харесва на Русия. Това, че сте толкова близо до НАТО и до Запада. А, те опитват ли се да упражняват натиск върху ваши, вашите съграждани? Какви са вашите отношения с Русия? Госпожа Луначек. Благодаря. Аз също искам а, да ви кажа добре дошъл от е, името на моята политическа група Зелените. Искам да ви поздравя не само заради 10-те години независимост, а за напредъка, който постигна, постига вашата страна в прилагането на европейското законодателство. Вие сте държавата, както каза нашия председател, която е постигнала най-голям напредък в регион. От страна на Европейския парламент и имате силна подкрепа за присъединяването. И имам въпроси в две области. Първо, искам да ви поздравя за това, че вие и останалите партии във вашата страна успяхте да осъществите преход към е, един здравословен плурализъм, едно правителство, което е включва всички, защото това създава доверие на обществото към политическата система скоро нашия парламент ще има нов доклад, че господин Дарко Пайович, който следи процеса на преход. Имам един въпрос във връзка с този процес. Едно от споразуменията беше избирателните списъци да бъдат актуализирани. Те все още не са такива, каквито би трябвало да бъдат. Но може ли да гарантирате, че до деня на изборите избирателите могат да бъдат сигурни, че няма да има проблем с избирателните списъци? Втори въпрос, свързан с времето след избори. По отношение на политическата стабилност, как виждате политическата сцена след това? Кои смятате, че ще бъдат вашите партньори в бъдещото правителство? И когато става дума за НАТО, смятате ли, че ще имате подкрепата подкрепата на всички ваши съюзници след изборите, подкрепа за членство в НАТО. И един въпрос от Зелената партия. Исках да ви попитам за изграждането на третия блок на топлоелектрическата централа в Емия защото а, това изграждане не е в съзвучие с поразумението от а, Париж. Какво смятате, че трябва да направи вашата стена като кандидатка, за да се придържа към споразумението от Париж, защото този ТЕЦ не е, допринася за намаляване на емисиите. Председателя без микрофон. Господин председател, господин премьер, Бих искал също да ви поздравя с добре дошъл в Европейския парламент и да ви задам няколко въпроса. Първо, вие подписахте споразумението с НАТО. От какви заплахи би трябвало НАТО да пази вашата страна? Това първо. Второ, с какви е, с кои елементи на новата стратегия на НАТО сте съгласен е, и може, мислите ли, че ще може да използвате тази стратегия в полза на вашата държава? Благодаря, господин председател. Уважаеми господин премьер, е, бих искал да започна с три поздравления. Първо, е, поздравявам ви за 10-та годишна от независимостта. Второ, искам да ви поздравя за напредъка по пътя към Европа. Е, и трето, за членството в НАТО. Нямам конкретни въпроси, е, но съм съгласен с вас, когато казвате колко важен е мира и сигурността за региона. Аз вярвам че източниците на потенциални конфликти не са премахнати за винаги, но ние говорим за процеси на развитие, които са в общо европейски интерес и вие като политик мисля, че знаете какво имам предвид. В този смисъл проевропейската и пронатовска позиция на Черна гора е много важна за вашата страна по отношение на тези източници на конфликти. Желая ви е, успешно завършване на пътя към Европейския съюз. Благодаря, господин председател. От страна на социалистите и демократите също бихме искали да ви поздравим с 10-та годишнина от вашата независимост. Както вече се каза, вие успешно извървявате стъпките. 24 е, са главите, по които преговаряте. Социалистите и демократите а, е, твърдо вярват, че в края на този процес Черна гора трябва да стане член на Европейския съюз. Желая ви успех на предстоящите избори. А, е, Надявам се процеса на изборите да мине гладко, да спази всички правила. Имам два въпроса към вас. Говорим и с други държави, включително членки на Европейския съюз за корупцията. Какви са приоритетите на вашата страна в борбата с корупцията? а също така и за подобряване на а, социалните условия на живот, които са важна част от демокрацията в Европа. Второ, а, наблюдаваме надигащ се национализъм, най-скорошния е, пример са протестите в Косово срещу подписването на споразумението за границата между Черна гора и Косово. Искам да ви попитам, какво правите също тази обезпокоителна ситуация? Какви са вашите виждания за бъдеще? Благодаря ви. Господин Вайгел има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли в Европейския парламент. Благодаря за положителните послания, които отправихте, когато казахте, че сте готови да продължите процеса на сближаване с Европа. Вчера господин Юнкер не спомена процеса на разширяване, когато говореше за приоритетите, но той произнася чудесна реч. Той спомена други ключови моменти. Отношението между Европейския съюз и Русия, Европейския съюз и Турция. Аз съм убеден, че разширяването на Европейския съюз остава приоритет. Освен това, по време на предишния ви мандат вие имахте един изключително квалифициран защитник и застъпник. Много съжалявам, че той ще се оттегли от тази функция, но искам да ви уверя, че имате още много приятели в този парламент. Наблюдавам надигащ се национализъм и полемика на Балканите по отношение на миналото. Как смятате, че може да бъде спрян този огън? Благодаря. Тъй като а, би трябвало да изляза, ще помоля колегата Пленкович да поеме воденето на заседанието. Ще използвам възможността да ви благодаря за лоялното и експертно сътрудничество, а, което имахме. А, а, през последните години а, радвам се, че имам такъв, а, такъв заместник, а, а, честит избор а, а, в Хрватска. И ich finde es auch symbolhaft, dass du Denn wir wissen, dass im Balkan viele... Знаем, е, че на Балканите напрежението от миналото продължава да съществува и че не са решени всички проблеми. Е, знаем, че на Балканите са ни необходими ръководители, които работят за европейската идея. Европа прави границите излишни. А, и по този начин много от проблемите стават решими, ако човек възприеме а, европейския дух. А, желая на вас двамата успех, за да може да продължи процеса на Западните а, Балкани. Процесът, през който минахме преди 15 години, тече сега при вас а, на Западните Балкани. Благодаря ви. Vielen Dank, Elmar. Äh, I give the floor now to Едуард Кук. Едуард Кукан е следващия. Благодаря, господин председател, господин заместник председател. Добре е дошъл в Европейския парламент. Винаги е удоволствие да имаме обмен на мнения с е, толкова високопоставена политическа и опитна фигура като вас. Знаете много добре, че когато се зароди новата държава Черна гора, Словакия беше до вас. Сигурен съм, че словашкото председателство ще позволи вие да се приближите повече до членството чрез преговорните глави. Както каза председателя Брок, вие сте водеща фигура в региона по отношение на европейската интеграция. За нас е радост да го отбележим и бихме искали да ви помогнем. Бих искал да кажа две неща във връзка с казаното от вас. През последните 10 години имаше доста трудна програма, която трябваше да се прилага, но никой не може да отрече, че Черна гора се справи много добре по пътя за европейската интеграция. По отношение на разширяването, ние наистина високо а, ценим това, че вие споделихте нашата позиция в тази изключително крехка а, ситуация във връзка с сигурността. А на същото място вашата ангажираност по отношение на другите държави в региона. Добрите съседски отношения са изключително важни. Господин министър-председател, ще има избори през октомври. Това ще бъде изпитание за начина по който ще действа правната рамка. Въпросът ми е вие как се чувствате преди тези избори? Благодаря. Благодаря, Едуард. Сега господин Кан. Благодаря, господин министър-председател. Добре дошъл в Страсбург. И аз бих искал да се присъединя към честването на 10 годишнината. Като докладчик на социалистите и демократите за вашата страна, аз съм разочарован от някои събития, като референдума. Черна гора успешно се приближи към членство в НАТО и Европейския съюз. Отношенията с Босна значително се подобриха. Вие е, се държите приятелски с всички политически партньори в Босна. Какво ще кажете за уреждането на обществата след конфликта и как може да се отиде и да се върви напред? Благодаря, господин Кан. Сега господин Остревичиус. Благодаря, господин министър-председател. Напълно сте прав. Политически, социални и економически реформи са необходими, за да се изгради бъдещето на Черна гора. Наистина много резултати постигнахте и много реформи. Вие искате да се присъедините към клуба на европейските държави и вече успяхте да се присъедините към НАТО. Бих искал да ви попитам, какво е настроението в обществото? Подкрепя ли вашето общество идеята за подкрепяне, за присъединяване към цивилизованите страни, тези в които правовата държава е на върха. Успявате ли да обясните това на обществото? Защото обществената подкрепа е изключително важна. Тя се превръща в истински инструмент, за да може да се присъедините към подобен клуб, в който, разбира се, сте добре дошъл. Госпожа Каниет. Благодаря, господин председател. Господин министър председател, ето тук съм. Също както Петрас, така и аз идвам от Балтийските държави и много добре знам какво е а, да бъдеш а, страна кандидат за членство и как трябва да се стараеш по този път напред. Вие наистина отбелязахте значителен напредък по време на преговорите за членство. Много постижения а, имате включително членството в НАТО. Това е важен сигнал за включването на Черна гора в Европейския съюз. Това е силен сигнал за целия регион на Западните Балкани. Аз горчиво съжалявам за това, че толкова бавно се прилагат правилата в Западните Балкани. Съжалявам също така, че ентусиазма от членството в Европейския съюз намалява. Решението 2004 година за големия взрив, нека да не го забравяме. Кризата в Косово показа на европейците значението на стабилността в региона. Смятам също така, че кризата с мигрантите ще помогне на европейците да разберат, че не могат да си позволят нестабилност в региона на Западните Балкани. Пожелавам ви успех по време на изборите, защото те са изключително важни. Резултатите ще доведат до сформиране на правителство, което да е ориентирано към реформи и което изцяло ще подкрепя членството в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ти, Сандра. С теб изчерпахме списъка на ораторите, аз обаче също бях в списъка. Така че бих искал да използвам тази възможност. Бих искал да ви поздравя за бързия ритъм, с който вървите към членство в Европейския съюз и в НАТО. Поздравления, разбира се, за 10 годишнината от независимостта на Черна гора. Въпреки промяната в настроението на Европейския съюз по отношение на разширяването, вие трябва да продължите да вървите по правилния път. Аз съм от Харватия, ще направя всичко възможно двустранните отношения между нашите две държави винаги да бъдат на дневен ред, за да може да си сътрудничим по-европейски. Това е важно за юго-западна Европа. А сега ви давам думата за около 10 на минути, за да отговорите на зададените ви въпроси. Благодаря ви. Най-напред бих искала да благодаря на вниманието, което отделяте на диалога с Черна гора. Благодаря и за изразената от вас подкрепа. Благодаря на господин Пленкович за милите думи. И а, благодаря за пожеланията за резултатите на изборите. Със сигурност по този начин ще може да задълбочим двустранните ни отношения. Ще се опитам да бъда кратък. Отправен ми беше въпрос във връзка с липсата на използването на думата присъединяване в Брюксел. Ще бъда прям очаквам да чуя по-насърчителни думи, като например вратите ни остават отворени за вас. Разбирам обаче, как действа администрацията в Брюксел и целият процес по присъединяване, който е доста тежък. За нас стабилността на Западните Балкани е неизменно свързана с членство в Европейския съюз. Ето защо сме благодарни за процеса от Берлин, тъй като той въведе ново измерение в политиката на Европейския съюз по отношение на Западните Балкани. Ще трябва да продължим този процес и да го актуализираме непрекъснато. Що се отнася до важни страни кандидатки. Бих искала да благодаря на докладчика за участието му в процеса. Благодаря за това, което казахте днес. Мисля, че днес е, това, което искахте да кажете, е, че едно приобщаващо правителство ще осигури тази стабилност и ще се съсредоточи върху економическия растеж. Разбира се, това трябва да се извърши при пълно зачитане на демократичния избор на гражданите. Относно излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, бих искал да ви кажа, че ние в Черна гора държим на нашето членство, тъй като това е част от процеса на осигуряване на стабилност и посредством реформите ние ще продължим по пътя към членството. Относно опозицията и референдума за членството в НАТО, какво да ви кажа, вие сте следили събитията. Това наистина не беше по инициатива на опозицията. Много добре знаете кой в международната общност поддържаше този референдум, тъй като чрез него можеше да се забави или отнеме възможността за членство в НАТО. Властите имащите използват всяка възможност да получат подобна обществена подкрепа, за да могат да спечелят изборите, да вземат властта Конституцията на Черна гора не изисква задължително провеждането на такъв а, а, референдум. Аз не си не мисля, че всеки трябва да свърши своята работа. Народното събрание трябва да изпълнява конституционните си правомощи. Аз не мога да говоря от името на бъдещето Народно събрание. На 16 октомври ще има избори. Тогава ще се сформира и новата асамблея. Партията, чийто водач съм аз, ще остане основен играч в политическия живот в Черна гора. За всяка една институция в системата е добре, е, ако всеки си е, върши работата, като разбира се, Народното събрание е, е това, което ще се произнесе накрая. На Русия съвсем не й харесва, че се доближаваме до НАТО. Имаше въпрос за отношенията ни с нея. Та в този контекст бих искал да ви напомня, че в историята Русия и Черна гора са поддържали тесни отношения. Съвсем а, наскоро празнувахме няколко века от добрите отношения между нашите държави. Това обаче няма да ни отклони от първоначалното ни намерение, което е да приемем нова система от ценности и да създадем условия, за да можем Черногора да се присъедини към Евроатлантическия съюз. Не може обаче това да отреже изцяло връзките ни с дългогодишните ни приятели, освен ако е, те не решат да сложат край на тези връзки. Това няма да заплаши по никакъв начин отношенията ни. Ние продължаваме да защитаваме националния си интерес и в нашия интерес е ние и Западните Балкани да станем член от евроатлантическата общност. Да, прави сте, на Русия това съвсем не се нрави. Нито членството в НАТО, нито членството в Европейския съюз не се нрави, защото отношенията между Европейския съюз и Русия се промениха, както и отношенията между НАТО и Русия. Но малко по малко тези отношения отново ще се подобрят и е, ще станат както в миналото, защото преди няколко години като че ли е, отношенията бяха добри. Така или иначе, нашата позиция и виждане винаги са насочени към Европейския съюз. Госпожа Луначек зададе въпрос във връзка с предстоящите избори и избирателните регистри. Използваме най-добрата техника, е, чуждестранни експерти и вярвате или не, когато проверихме е, проведените избори е, бе открита само една единствена грешка. Само преди няколко години, когато е, бе направена проверка на изборите, процента на грешки беше огромен. Уверявам ви, че ние сериозно гледаме на пътя си за членство към Европейския съюз. Силно желаем да станем член и на НАТО, така че уверявам ви, че след 16 октомври ще можем да сформираме правителство, което да може да се съсредоточи върху основните приоритети във външната ни политика. А относно електроцентралата, нали, бих искал да ви кажа, че тя напълно отговаря на европейските стандарти по отношение на намаляване на въглеродните емисии. Представител на Гърция ме запита каква е позицията ни във връзка с настоящата криза. Ние сме страна в региона и харесва ли ни или не, в този регион винаги е има голяма нестабилност. Историята доказва, че ресурсите ни са недостатъчни, но това не е само наш проблем. Това е проблем на Европа. Какво можем да направим в това отношение? Някои в Балканите като че ли отхвърлят напредъка на европейската цивилизация. Харватия вече е член на Европейския съюз, ние сме кандидат за член и е, ние сме водеща економика в е, региона. Това означава по-малко от 6000 евро на глава от населението от БВП, докато средната стойност за Европа е 28 000. Това, което искам да кажа е, че ние изоставаме с десетилетия от европейската цивилизация. Затова трябва е, да успеем с членството си в Европейския съюз. То ще ни осигури социален и економически напредък. Господин Петърле, благодаря ви за милите думи. Съгласен съм с вас. Все още има източници на регионална нестабилност. Но като се има предвид какво стана през последната година, мисля, че се справяме добре. Преди години перспективите ни за членство бяха добри. Региона обаче продължава да е нестабилен така че всяка една страна трябва да се опита да ускори курса си към членство в Европейския съюз. Попитахте за приоритетите на правителството по отношение на борбата с корупцията. Вече заявих, че сме променили законодателната рамка. Имаме нова институционална такава. Вече имаме протоколи, регистър на резултатите. Идеята е да се опитаме да намалим корупцията. Опитваме се да залечим от образователната система, от системата на здравеопазването тъй като това са горещите точки, в които цари корупция. Някой от вас каза, че национализма се засилва в региона и в Косово. В това отношение бих искала да кажа, че ние продължаваме да се придържаме към толерантността Насърчаваме толерантността между народите и религиозните общности. Мисля, че успяхме да докажем, че високо ценим това и резултата беше доброто сътрудничество с съседите. Ние нямаме проблеми с границите на Черна гора, а такъв проблеми имаше с Босна и Херцеговина – за кратък период от време имаше такъв проблем с Босна и Херцеговина. Но този проблем се дължеше на националните виждания в Босна и Херцеговина. Имаше инициатива за промяна на границите, но малко след това те осъзнаха, че протокол от 90-та година трябва да се спазва и не може да има промяна на границите. Понякога имаме и проблеми с, заради вътрешните разногласия в Косово, но се опитваме да решим проблема и да спазваме споразумението от Виена – Народното ни събрание ратифицира това споразумение, така че когато Косово е готова, ще подпишем а, споразумение. Благодаря ви, господин Кукан, за изразената подкрепа и за изразените поздравления. Аз също бих искал да благодаря на господин Кукан за приноса му към приближаването на Черна гора към членство в Европейския съюз. Съгласен съм с това, което казахте във връзка с спазването на обещанията на Черна гора за поддържане на добри отношения с съседните държави. Уверявам ви, че тези избори ще бъдат от изключително значение. Те са важни и ще препотвърдят всичко, което бе направено през последните 10 години. Все още има младсинство в Черна гора и в другите държави от Западните Балкани, които предпочитат да се държат на страна от европейската интеграция. Но в други държави, когато правителството се смени, то много често продължава политиката на предишното правителство този случай обаче това едва ли ще се случи и затова изборите са изключително важни. Имаше и въпрос за решаването на проблема с етническата и религиозна толерантност. Имаме многовековна традиция в това отношение у нас. Правим всичко възможно, за да подобрим нещата, така че Черна гора е добър пример в това отношение. Референдума на референдума за независимост, младсинствата, всички младсинства до едно, подкрепиха идеята за независимост и по този начин дадоха ясен сигнал, че те вярват в тази държава и вярват, че тя няма да ги разочарова. Благодаря ви за полезния съвет, който ни дадохте и който почиваше на вашият опит. А относно общественото настроение за членството в НАТО, бих искал да кажа, че подкрепата на обществото се увеличава. Около 50% от населението подкрепя това членство. Успехът в това отношение ще ни позволи да увеличим още повече подкрепата, от която се ползваме. Всички предизборни проучвания вече ни показват, че 80% от хората са уверени, че Черна гора ще е член на НАТО. Госпожа Каниете също ни поздрави, за което благодаря. А относно рамката от Солун. Казахте, че тя не се прилага. Благодаря ви за изразената подкрепа. Съгласен съм с казаното от вас и за кризата в Косово. Случилото се през 99-та беше важно предупреждение към ключовите политически играчи. Западните Балкани тогава а, получиха доста голямо внимание. И смятам сега, че мигрантската криза ще има същия ефект. Според мен това са приоритети не само на Европейския съюз, но и наши такива. процеса на разширяване трябва на процеса на разширяване трябва да се гледа като на възможно решение. Кризата показа, че има някои архитектурни проблеми, ако мога така да се изразя, но те са неоснователни и сигурен съм, че можем да продължим по този път. Благодаря на господин Дюканович. Пожелаваме ви успех по пътя към европейската интеграция и успех на изборите през октомври. Сега ще направим кратка пауза преди е, Далай Лама да дойде в залата.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

Bitte Platz zu nehmen. Моля, заемете местата си. Негово светейшество Далай Лама днес дойде при нас. Мисля, че от 2006 година той е, насам е за втори път при нас. Но отново се радваме, е, че е при нас. Преди това Далай Лама се срещна с председателя на Европейския парламент. А, това е мястото да кажем, че разговорите с него са а, от голямо значение за нас. Ние смятаме, че Далай Лама е а, е, голям религиозен водач. А, в тези времена на конфликти и войни неговото послание за ненасилие, основаващо се на ценности без значение на религията, е от голямо значение. В този смисъл очакваме с голямо нетърпение да чуем какво ще ни каже той. Току-що разговарях с него. А, Извън всякакво съмнение е, че ние от Европейския парламент не искаме разделение на Китай, не подкрепяме такова разделение. Ние сме за единен Китай и точно такава е и политиката на Далай Лама въпроси, свързани с идентичността, автономията на тибетския народ, за да може той да живее според своите ценности и своите религиозни убеждения. Мисля, че тези въпроси са важни за всеки народ, за всяка националност, за да може да не се загубят религиозната и културна идентичност. Тибет като цяло е от голямо значение. В този парламент ние много често говорим за измененията в климата и в тази връзка тибетското плато е изключително важно за световния климат така че това посещение не е насочено срещу никого. Целта на това посещение, посещение е да разговаряме заедно за това, как света може да стане по-добро място. За това още веднъж изключително много се радвам, че Негово светейшество е при нас. Имате думата. Уважаеми брати и сестри, винаги съм ви описвал като хора, без различия. Имаме почти 7 милиарда чове... хора. Всички ние принадлежим на едно човешко семейство. Това е нашето семейство. Така че, първо, за мен е голяма чест – да съм тук. И аз съм един от хората, които много се възхищават на духовна Европа. Нашите собствени проблеми за Тибет винаги съм бил впечатлен от духовността в Европа. Да, ние не искаме да се разделяме от Китай – смятам, че можем да намерим решение на проблема. Няма нужда да наблягаме на различията. Ние не искаме да се разделяме. Но китайските власти винаги повтарят едно и също. Искат да се разделят, да се отделят, искат да се отделят. Не, не е така. относно политическата отговорност за Тибет. От 2011 аз се отеглих напълно. Сега тези въпроси се решават от избрани политически лидери – Сега съм просто един стар човек. На 81 години съм. Когато ме погледнете, на 81 години ли изглеждам или по-млад? So some my Така че, приятели, моите приятели ме питат, о, каква е твоята тайна? Да изглеждаш толкова младолик. А, това си е моя тайна, им казвам аз. Не я споделям. Но всъщност, това е моят ум. Защото смятам, че когато тренираме нашата интелигентност, можем да постигнем много. Това става чрез една аналитична медитация. И ето виждате как тя помага да се запази ума бистър също така да, да премахнем емоции като омраза, като страх. Има обаче много спонтанни емоции, които възникват. Въпросът е да се анализира ясно. Също да има съчувствие. И да не пренебрегваме и научните открития и научните факти. Всички имаме един и същи потенциал. Дали го използваме или не, това е ваше решение. Но ние всички идваме от една майка, природата. И човешката натура е изпълнена с съчувствие и с състрадание. Всички ние, хора на Земята, имаме възможност да го почувстваме и да създадем един свят изпълнен с мир. И само чрез вътрешен мир можем да постигнем един по-добър свят. Чрез омраза, чрез страх никога няма да постигнем този мир. И за това моят ангажимент е три ангажимента. Първо, да насърчавам единството на тези а, милиони и милиарди хора. Защото в основата си ние сме същите. Второ, има разлики. Има различни националности, различни държави, различни религии, различни цветове. И в една и съща група от хора пак има различия. Образовани, необразовани и така нататък. Много от проблемите, с които се сблъскваме сега, е, че слагаме акцента най-вече върху това второ ниво различия религии и други. Така че това са нашите проблеми. И някои се опитват да го решат със сила. Мисля, че трябва обаче да надникнем по-дълбоко. Там, където ние всички сме хора – така че проблема на другия е и наш проблем. Проблема, успеха на другите е и наш успех. И само така можем да продължим. И в това отношение Европейския съюз и това, този континент, който е познал толкова много смърт, е успял да се обедини и да гледа напред в общия интерес. И това е чудесно. Винаги съм казвал, винаги съм изразявал идеята, че духовността на Европа съществува и че трябва да се разпространи и в Африка, както Африка е тръгнала да се организира в Африкански съюз. Мисля, че това е много необходимо – Необходимо е Африканския съюз да се развие още. Трябва да се наложат закони. И после нека да погледнем и Латинска Америка. И там да се разпространят тези, и Азия. Така че, наистина, считам, че е голяма чест. Чувствам се щастлив да мога да съм тук, да говоря с вас, членове на Европейският парламент. Тук имам приятели от отдавна. Ето, тук виждам един от тях. Един приятел от дълги години. И знам, че тук има и големи поддръжници на тибетската кауза. Но политически, още веднъж повтарям, ние не търсим отделяне. Така че първият ми ангажимент беше насърчаването на единството между а, 7 милиарда души. Аз съм будист. И по-точно, аз съм а, ученик и последовател на учители, будистки учители. И в това отношение по-скоро прилича на един мислител, философ. И според мен тези учители са учени. Те са написали различни полуки, но ако вие приемете будистката философия без да задълбочите, това може да отиде против вашата собствена философия. Вие имате правото на избор. можете да следвате Буда, но всичките последователи са просто ученици и не трябва да следвате тях. И аз като будистки монах смятам, че нашата отговорност е просто да насърчаваме хармонията между различните религии. Всички те носят едно и също послание. Послание за справедливост, за състрадание, за прошка, за толерантност, за самодисциплина. Всичките религии. Това са общите основи и общите практики на точно на това ниво ние можем да изградим истинска хармония въз основа на взаимно уважение, взаимно а, учителстване. Индия е пример, жив пример. Над 2000 години тези религии и вярвания съжителстват в мир. И смятам, че това е истинска хармония, чудесна хармония – така че може да се каже, че Индия е много демократична държава. Ако там това е възможно, защо да не е възможно друга да е в области, където има такива проблеми? Смятам, че е възможно да живеем заедно, в хармония. И за това, това е всъщност вторият ми ангажимент. Третият ми ангажимент От политическите въпроси вече се оттеглих. Е, ангажимента ми е да се запази тибетската култура. Аз съм тибетнец. Това е култура на мир, на състрадание, на ненасилие. И именно за това смятам, че е нужно тя да се запази. Струва си. И също, тибетската писменост. Аз установих, че това е най-добрият език за описване на сложната комплексна философия на моите учители. Не китайски, не хинду, а тибетския. Именно за това считам, че трябва да запазим този език и тази писменост. И също да се запази познанието ни – това е, е много древно познание. Познание на всички учители, които са следвали будизма. И също околната среда. Някои китайски еколози, един от тях по-специално, написа една статия и каза в нея, че а, тибетското плато като участник в световната екология няма кой знае каква роля. Но основните реки, които покриват почти цяла Азия, идват от нашето плато, от тибетското плато. Знаете, че платото се намира високо горе в а, планините. Така че опазването на екология, екологията в Тибет е от ключово значение за живота на милиони и милиарди хора. Това са трите ми ангажимента. Аз съм на 81 години, може би следващите няколко години, следващия месец ще дойде моето време да ви кажа довиждане. А сега чакам въпроси. Би да Holiness has to leave at 5 пас 10. 5 to 10, she says. А, имаме ангажимент. Нашият гост трябва да ни напусне в 10 без 5, но имаме много желаящи да вземат думата. Моля ви да се ограничите до една минута. Ще се опитам да взема максимално много изказващи се, но моля ви, бъдете кратки. Просто всички, абсолютно всички, дори координаторите, една минута, за да могат максимално голям брой хора да се изкажат. А сега господин Преда. Благодаря ви, господин председател. Ваше светейшество, от името на Европейската народна партия бих искал да ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент. За нас е чест да ви приемем сред нас днес, за да чуем посланието ви от Тибет. Много на време идвате при нас, защото тази седмица в пленарна зала обсъдихме последната среща на върха на Г20 и мястото на Китай на световната сцена – всички усилия, положени от китайското а, правителство, а, доведеха до това, че Китай се превърна в световна сила, но не и най-голямата. И като такава сила ще трябва да спазва правата на човека. Китай трябва да тръгне по пътя на спазване на човешките права и, и най-вече на младсинствата. Тибетците желаят тяхната идентичност и култура да бъдат признати. И е, го правите това чрез търсене на мира и не насилието, което е похвално. Благодаря ви. Much, Mr. Khan. Господин Кан. Така ми е по-трудно на мен, казва Негово Светейшество. Uh, е, просто ми е изхвърча от главата, чутото. Добре, другия, следващия въпрос. Господин Танок. Uh, Ваше Светещество, добре е дошъл в Страсбург и аз бих искал да ви благодаря от името на социалистите и демократите за чудесната работа, която вършите навсякъде по света. Това послание за мир, моралното духовно водачество са наистина прекрасни. Въпросът, който искам да ви задам е следният. Много от нас в този парламент се безпокоят за младсинството Рохинга. През юли приехме резолюция в нашия парламент. Хансуки бе призната за икон на демокрацията. И за това бих искал днес да ви помоля да ни дадете надежда, че тези, които са извършили престъпление, ще бъдат изправени пред съд, ще трябва да платят. Просто в Мянмар има много напрежение между хората, които изповядват различно вероисповедание. Благодаря ви. Друго, друг въпрос? три, 12? О, не, 12 са ужасно много, казва негово светейшество. Добре, тогава ще прекъснем. По три, ако обичате. По три, може. Господин Ван Бален. You, Благодаря ви, господин председател. Моля. Mr. Turner. Tanner. Thank you. Thank you. But uh, please, uh, one minute. Your Holiness, um... Ваше Светейшество, добре дошли от името на консерваторите и реформистите в Европейския парламент. Винаги сме били приятели на тибетския народ – Критикувал съм китайското правителство, когато се опитва да потиска тибетската култура. Това е неочуждимо право на автономия. Вие желаете да запазите уникалния си начин на живот. Също време обаче трябва да се... А, вие сте привърженик на единността, на интегритета на Китай. Вие сте духовен водач и имате невероятно чувство за хумор, което винаги обезоръжава всички тези, които ви критикуват и ставате все по-забавен и по-забавен, което е едно чудесно качество. Пожелавам ви всичко най-добро в този земен живот, който ще продължи още дълги години и продължавайте тази кампания за мир и хармония. Благодаря. No Тук нямаше въпрос. Ами благодаря ви. Господин Ван Бален е следващия. Заповядайте. Благодаря ви. Напълно съм съгласен с казаното от господин Танък и представителя на третата група. Да, прави сте, ваше светежество. Аз имам въпрос. През целият си живот сте се опитвал да говорите с китайците и по мирен път сте се опитвали да решите проблемите. Вие не искате независимост, а културна автономия. Имаше ли някакъв пробив? Или може да кажете, че не, китайците изцяло затварят вратата за това? Oh. Then we can get another one. No, I, I I let me, let me answer. Не, не, не, нека да отговоря. 당구들이다. 당구들 집어넣지 말고. I think basically the uh, people's work with China. Same. Мирните преговори с Китай. Преговори с една и съща конституция, едно и също правителство. Да, има известна промяна през последните 30-40 години. Това е несъмнено. буддийското население и в Китай има много буддисти, стотици хиляди, което показва, че будизма е една автентична религия и много китайци желаят да се получат от тибетската традиция. Сред водачите на Китай прозираме известна промяна. Политиката им обаче не е реалистична. Как да се решат всички проблеми, включително и тибетската криза? Има някои индикации. Но все още се поддържа тази твърда, непреклонна линия на мислене. Да, надежда има. И за външния свят е важно. Най-вече за Европейския съюз. Ако сме мотивирани и желаем да помогнем на китайците за тяхното бъдеще, критиката понякога помага. Тя е необходима. Дори и най-непреклонно мислещите китайци са изправени пред дилема и се питат как да се справят с проблем, какво да правят. Та в този момент смятам аз, Европейския съюз определено оказва влияние върху техния начин на мислене. През 60-70-те години въобще не ги интересуваше какво мисли външния свят за тях. Сега обаче нещата се промениха. Това е в отговор на първия въпрос и на третия или четвъртия беше. When I first heard some... Когато чух за първи път за състезанията в Бирма, бях в Вашингтон. И аз тогава исках да кажа на тези будисти, че когато са изправени пред проблем, представете си лицето на Буда, защото той е защитавал мюсюлманските брати и сестри. След това се срещнах неколкократно с Сан Суши, и изпоменах за това. Но тя беше доста предпазлива, тъй като темата наистина е сложна. Така че дълго време нищо не ставаше в това отношение. А аз мятам, че трябва да се говори, когато има несправедливост. за мисиоманите. Откакто се случиха събитията през септември 2011 година, аз се натъквам на различен ислям. От дете познавам мюсюлманската общност в Лхаса. Мирна общност, достойна Имам много приятели в Ладак и в Индия, като цяло. Много от приятелите ми са мюсюлмани. Но има и такива представители на тази общност, имат подобни и сред будистите. Някои от тези туровисти, които са част от мюсюлманската общност, не могат да представляват мюсюлманската общност като такава и исляма. Не са представители на мюсюлманската общност. През последните няколко месеца, неколкократно в Америка и тук в Европа. Казвам, че будистските терористи, мусулманските терористи не са представители на техните общности. Има автентични буддисти, автентични мусулмани. След като някой направи кръвопролитие, той не може да се счита за представител на собствената си общност. Самата идея за джихад не е да се убие другия, а да се води борба, битка, да се борим, да се състезаваме, да изкараме гнева, яда Така че има истински мюсюлмани. И във всяка една религия има хора, които не са представители на тяхната група, така че трябва да се прави разграничение между двете неща. Не трябва да гледаме на всички по един и същи начин и да генерализираме. Има си традиционни религии. Преди един месец в списание Times имаше снимка на буддисти и отдолу пишеше буддистки терористи. Много неприятно ми стана. Ха-ха. Така че, брати и сестри, мисиоманските терористи и на тях. На мисиоманите им е неудобно, когато гледат за мисиоманските терористи. Нека да се опознаем едни и други. Това е много важно. Аз използвам малко по-различен подход – Срещам се с учениците, с учителите. Има различни философи, различни виждания, различни понятия. И някои казват, има Господ, Създателя, Бог. Той е Създателя. Аз съм много грешен в това отношение, тъй като се кланям на друга личност, а не на този бог създателя. Така че, скъпи приятели, Вие сте ми много близък приятел. И се шегуваме с един мой приятел. И един път той ми каза, че е готов да отиде в рая. А след това каза, е, може да отиде някъде другаде. Possibly hell. <laughs> Най-вероятно в ада. So, so, anyway, anyway, so there is, аз the different sort of concept. Така че има различни виждания, понятия. Няма значение обаче какво понятие се използва. Всички философи обслужват една и съща цел – да убедят хората, че трябва да проявяват съчувствие и да вярват в определени ценности. Всички ние сме създадени от Бог. Един Бог. И този Бог ни е създава, включително и тези, дето ни е, създават проблеми. И те от Бог са създадени. Бог е създал и потенциала за даване на справедливост. Така че всички философи обслужват една и съща цел. Това е първото ниво. Следващото нещо, което правя е да се срещна с различни представители на съответните философии и религии. Срещах се с Томас Мартин, например и така нататък. Не знам името там на един католически монах в Барселона. Той е прекарал 5 години в учелничество. Много малко топа храна е ял. Хляб. Само на хляб. Пет години. Когато се срещнах с този католически свещеник в Испания, го попитах какво прави тези 5 години. Той ми каза – практикувах любов. Той въплащаваше смисъла на католицизма. Познаваме и силмани, чудесни хора. Така че, когато се срещаме с хората, които действително практикуват дадена философия или религия, ние всъщност можем да разберем това, което те правят. А това е изключително важно. И третото нещо, което правя, поклонничество. Заедно с други отиваме да се преклоним и медитираме. Така отидох до Яресалим. до една древна християнска църква в Сирия. Също и в една джемия. Във всяко едно място, във всяка една обител се отдавах на медитация. Така че понякога християнски приятели идват в Индия и донасят там техните практики – Различни будисти се присъединиха към тях, когато те дойдоха в Индия, както и а, хинду. И всички заедно медитирахме. Уверявам ви, че това помага. Много, за да имаме духовни братя и сестри. So, any person who has... Всеки може да направи опит да положи усилие да направи възможна такава среща, за да обмени опит. Има организирани мероприятия в това отношение във Франция, в Брюксел, Сирия, Ирак, Либия, Пакистан, Афганистан. Също е възможно шиити, сунити, мюсюлмани, хора, които убиват други човешки същества. Всички философии носят посланието за мир и за любов, а други злоупотребяват и използват тази философия, за да убиват. Нека да направим каквото можем без значение дали сме вярващи или не. Дори и невярващите трябва да работят, за да спасяват човешкия живот. Поне аз така чувствам нещата. Благодаря. Сега петима души за по 30 секунди за коментари, след което ще дадем думата на го за заключителни думи. Господин Бухлер, господин Кастанадо, господин Боргензио, господин Мън и госпожа Гомес. Благодаря Ваше Светелищество за това, че дойдохте при нас. Сърдечно добре дошли от а, моята политическа група Свободна алианс на зелените. Аз съм изключително Извинете, микрофона е твърде ниско, за това не ме виждате. Аз съм а, а, разтърсен от а, самозапалванията. А, които очевидно са в традицията, в тибетската традиция. Бихте ли могли да ги коментирате? Втория ми въпрос е следния. Много съм загрижен за добави на уран в Тибет който причинява смърт и разрушава околната седа. Ще ви бъда много благодарен, ако коментирате и този въпрос. Грация, президент. Благодаря, господин председател, ваше светещество. За нас е чест и удоволствие да разговаряме с вас. Ето ме, тук седя. За нас е чест, че сте тук, защото вие сте отличен пример за 65 годишна ненасилствена съпротива. Вие казахте, че не искате да се отделяте от Китай, а искате да се обедините с човечеството. Имам само един въпрос. Достатъчно ли правим ние европейците, за да подкрепим а, а, тибетския народ? А, трябва ли да създадем отново група за сътрудничество с Тибет? Последен въпрос. Господин Боргезио. Благодаря, благодаря за това, че имаме възможност да разменим мнение с вас, ваше светейшество. Срещнах ви в коридора, когато пристигнете. А, и още тогава успях да ви кажа добре дошли. А, вие говорите за правата на народите и за свободата. Благодаря ви, защото за а, политиците това е много поучително. А, особено за онези, които се страхуват да приемат а, а, духовни водачи а, и водени от ниски политически или економически мотиви се преструват, че в Тибет няма проблем. Някои депутати имаха възможност да се срещнат с вас в Брюксел на седмата конференция на групата за Тибет. Моя въпрос е следния. Е Един от е, нашата резолюция казва, че а, трябва да продължи диалога между Китай и тибетския народ. Виждате ли шансове за това? Добър, ден, Ваше Светейшество. Аз съм е, атеистка, но винаги съм ви подкрепила. Искам да споделя нещо, което ни казахте миналата седмица с моите колеги. Вие казахте, че изключително важни за този свят са морала и авторитета. Това са неща, които не може да купите. Благодаря ви. И господин Вайгел последен, след което ще дадем думата на негово светежество. Всички мои колеги зададоха въпроси. Аз просто ще ви кажа че изцяло подкрепям вашите седем точки за Тибет. Надявам се да има достатъчно смели и дълновидни политически лидери в Китай, които да седнат най-на маса с вас и да ги обсъдят. Така, първият въпрос какъв беше? Да, много, много тъжно е това, което казахте. Когато за първи път човек се самозапали, аз изразих моята огромна тъга. В същото време казах, че това е един много драматичен акт. А, независимо от това дали помага или не, трябва да се отнесем към него сериозно. Това казах като коментар. Моята позиция е много трудна. Аз не мога да ги подкрепя. Аз съм против и аз съм много тъжен като Далай Лама за членовете на техните семейства и за техните приятели. Най-добре е да се запази мълчание по този въпрос. А, вие попитахте за околната среда на Тибет. А, Тибет е на голяма надморска височина и е с много суров климат. Там климата е много деликатен. А, еколозите казват, че е на такава голяма височина и в толкова сух климат ам, отнема много дълго време, за да се възстанови околната среда. опазването на околната среда, тибетското плато засяга не само хората, които живеят там, а живота на всички милиарди по света. Един от китайските премиери по време на своето управление – а, имаше много наводнения и той даде а, инструкции да се спре изсичането на горите. А, но, въпреки всичко, изсичането на горите непрекъснато продължава. Китайското правителство каза, китайското правителство не желая да а, а, говори с, с човек като мен, не желая да говори с мен. Далай Лама, въпреки че ние също смятаме, че трябва да продължи диалог. Въпреки, че ние никога не сме използвали думите тибетско правителство. Китайските политици ни обвиняват, че говорим за тибетско правителство, но ние никога не сме споменавали тези думи. Китайците а, използват тази формулировка или обвиняват, че говорим за Велик Тибет. Ние никога не сме говорили за Велик Тибет. Никой не може да а, отрече, а, че има общност от 100 000 бъженци. И имаме нужда от някаква организация, която да се грижи за тяхното благосъстояние, за образованието им, за за запазване на културната идентичност, на познанието. Тази организация а, преди се ръководиш от мен. Но, но това беше преди. През 2011 година аз се оттеглих изцяло. Оттеглих се не само аз, аз прекъснах четиривековната традиция на Далай Ламите. нашето бъдеще навсякъде е демокрацията. Демокрацията е най-добрата система. Ние в нашата малка общност също би трябвало да следваме принципите на демокрацията. Понякога китайското правителство тревожи много повече за прераждането на Далай Лама, отколкото се тревожа самия аз. Те се интересуват от прераждането на Далай Лама. Като като за начало Комунистическата партия трябва да приеме е, да се съгласи с прераждането. Второ, а, трябва да признае прераждането на някой лам. Китайския император а, също а, е будист. Тоест, китайските е, комунисти трябва да признаят факта на прираждането, след това да намерят примери за това след е, след което могат да започнат да говорят за прераждането на Далай Лама. Иначе ми се струва нелогично. А, за бъдеще Далай Лама няма да имам връзки с политическите власти. Мисля, че това вече е ясно. Непрекъснато повтарям, когато се срещам с хора на различни места. А, че а, за да говорим за екологични проблеми, първо трябва да посетят Тибет, да разговарят с китайските еколози, да посетят деликатните зони и да напишат доклад. Китайските власти също имат нужда от е, един такъв реалистичен, експертен, независим доклад. Той би могъл да им помогне. когато изказвате загриженост за нарушаване на човешките права, за религиозните свободи и така нататък, китайците биха могли да реагират и това ще ви даде възможност. Но ви съветвам, отидете и вижте с очите си. Посещенията от външния свят от страна на Европейския парламент, на Европейския съюз, ще създаде възможност за намиране на решения поне в главите на а, хората в Тибет. И това е моята молба към вас. Групата за подкрепа на Тибет е изключително важна. китайските хардлайнери трябва да започнат да мислят по тибетския въпрос. а, и да се опитат а, да му намерят добро решение. Защото тибетския въпрос няма да се реши от само себе си. Благодаря ви.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 да се срещнем тук и заедно да се тревожим, да сме загрижени за даден проблем и да го борим и да изразим нашите чувства тук. Благодаря, Ваше Светейшество, казва председателя. Благодаря за отделеното време, за присъствието Ви тук. Тази сутрин е, ни напомнихте за нивата на разлики и за това, че всички сме хора. И че мисля, че това е най-важното послание, което трябва да запомним. Това е важно за нас. Да не го забравяме в нашата политика. Тази сутрин бях под натиск да анулирам събранието. Аз мисля, че Европейския съюз има право да кани всеки и никой няма право да се намесва в нашите решения. И знам, че трябва да говорим с Китай. Китай е много важна а, държава. Те си имат политика на едно дете ние не им се месим, а ние тук сме си лидери на, друга, на друг съюз и не, не приемаме вмешателства също. Благодаря ви още веднъж за вашето присъствие тук. Благодаря. Аз също ви благодаря, казва Далайлама. Благодаря. Благодаря за твърдата ви позиция. Оценяваме. Вие, вие държите на моралните принципи ние стрикно спазваме принципи на ненасилие. Това е мирна борба с състрадание. Ето, такъв тип борба ще бъде успешна. И в Тибет има хора, които не са съгласни, дори и тези самозапалвания – са опит да се изрази позиция. Но не така, не така ще го направим. Отчаянието не винаги е добър съветник. Затова смятам, че моралната подкрепа, спазването на моралните принципи е много по-важно от парите. Оценявам вашата позиция. Благодаря ви.